Колеги, iniziamo i lavori della Commissione. C'è un... Колеги, предлагам да започнем работата на нашата комисия. Координаторите взеха няколко решения тази сутрин и се налага обаче да поема една доста твърда линия Днес нямаме безкрайно много време. Искам да дам думата за една минута на представителя на полската делегация. Заповядайте. Good morning, everybody. Добър ден на всички. Казвам се Малможата Гурска от Полската асоциация за защита на птиците. За мен е голяма чест да се намирам тук днес на заседание на Комисията по петициите. Аз съм един от подалите е, петиции, заедно с мои колеги от други полски неправителствени организации. Подадохме петиция за европейски коридор през Балтика в Полша, който ще увреди някои обекти от Натура 2000 в Североизточна Полша и мога да, искам да помоля за вашата подкрепа на тази петиция, а, както от вашия комитет, така и от други комитети на Европейския парламент. Заедно успяхме да променим решението на полското правителство за такива места като Респуда Вели, долината Респуда, която изглежда ето така и в резултат на решенията тя беше спасена. Така че искам да се възползвам от възможността да изразя нашата подкрепа за дадената ви от вас, от вас подкрепа, за да спестим това прекрасно място в Полша – и се надяваме, че по същия начин ще, спасят, е, ще се спасят и други е, прекрасни места в Европа. Държавната екологична фундация от САЩ реши да ни присъди екологичната Нобелова награда за а, е, този проект, който изпълнихме успешно. Ще отида в Сан-Франциско да получа наградата и просто исках да ви запозная с този голям успех и да изразя нашата голяма благодарност към вас. Благодаря ви. Това беше много важно съобщение за нас. Сега предлагам да започнем работа по дневния ред. Госпожа Мирке поиска думата. По процедурен въпрос ли? Да, за дневния ред и също искам едно лично изявление да направя, което моля да бъде включено като точка в дневния ред. Моля да ми отделите време за личното изявление. Също бих могла да направя коментар и по дневния ред. Или избързвам с желанието да коментирам нещо по дневния ред. Говорите за днешния дневен ред, така ли? Ако искате да говорите за някоя от точките по дневния ред, ще го чуем, когато стигнем до съответната точка. Искам да обсъдя нещо във връзка с дневния ред и също така точката за кампа... областта кампания – и искам да направя едно лично изявление, което моля да бъде включено а, като време в, за, в дневния ред. Дали избързвам сега, ако направя коментара си по дневния ред? Е, е, колега collega Merkis, l'appunto кампания, но не е all'ordine дел джорно. Госпожа Маркес, е, кампания всъщност не е включена в дневния ред за днес, за тази комисия. Беше точка в заседанието на координаторите трябваше да се обсъди и за политическите групи, в политическите групи и след това да се представи в срещата на координаторите. При това положение предлагам да започнем по дневния ред, защото и без това имаме известно закъснение. Вчера пропуснахме петиции 10, 11 и 12 в дневния ред. Добре, кога ще мога да направя личното изявление? Колега, но но Не съм сигурна, че разбрах вашия въпрос. Вие искате да говорите за кампания, така ли е? Има две точки, по които искам да участвам в обсъждането по дневния ред за кампания и освен това Нещо съвсем различно е моето лично изявление, което искам да направя. Моля да включите това в дневния ред, като отделите време за такова изказване за мен. Adesso allora affrontiamo, vedo che David Law eh, diligentemente prende il regolamento, così eh, mi darà istruzioni. Дейвид много съвестно прави консултация с процедурния правилник, за да видим как става включването на допълнителна точка в дневния ред. А междувременно, ако нямате нищо против, ще преминем към петициите и когато Дейвид е готов с отговора, ще ви отговорим официално. И така, Петиция 1403, черта 2007, точка 10 в дневния ред, внесена от Добринка Павлова. Тя не е тук, но ще дам думата на комисията по тази точка. Марик Стаменов не е тук, аз съм а, също от комисията. Ще говоря по трите петиции 10, 11 и 13, т.е. от Добринка Павлова, господин Дезман Фицчералт и Павлина Радкова трите заедно, тъй като се отнасят до едни и същи проблеми. Нали няма проблем да поступим така. И така, петициите се отнасят до правата на децата с увреждания в България, по-конкретно българските домове за деца, които са били предмет на документален филм на BBC, особено децата в дома Могилино от септември 2007 година. Няколко пъти е сезирана комисията по петициите по този въпрос. Представили сме няколко съобщения на комисията. След предишните съобщения ние продължихме да работим в рамките на нашите компетенции и чрез разнообразни средства в сътрудничество с българските власти, за да се постигне социална закрила на децата с увреждания. Все пак обаче искаме да подчертаем, че отговорността за закрилата на децата, социалното включване на децата, управляването на домовете за деца остават основна и главна отговорност на държавата членка. Това означава, че държавата членка носи пълната отговорност да осигури е, ползването на тези права в рамките на тази държава членка. Комисията няма преки компетенции да проучва или да се намесва в такива случаи и за домовете, които бяха показани в медиите или пък в системата за подпомагане на семействата с деца с увреждания, за какъвто случай става въпрос в петицията на Павлина Радкова. Все пак комисията не е безразлична към различните проблеми, осветлени в петицията и се опитваме да правим всичко, което е в нашите правомощия за закрилата на децата в споменатите институционни домове и децата с увреждания в България. В наши предишни съобщения сме описвали общите действия, които са предприяти, също и различни проучвания, например по такива за независим живот, обмена на добри практики и координация на политиките, кои, които съществуват. Още веднъж искам също да споменя, спомена комитета Адхок, създаден от комисар Спидлер през февруари 2009 който излезе с един доклад през септември 2009 година, който се отнася до въпроса как да се подкрепи прехода от институции към грижи за такива деца с увреждания в рамките на общността. Излагат се няколко препоръки. Една от тях обръща внимание на подписването и ратифицирането на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Трябва да се отбележи, че както комисията, така и България са подписали споменатата конвенция. Сега относно конкретните действия, които са предприяти по отношение на България. Комисията поддържа постоянен политически диалог за реформата на институционалните грижи за деца с увреждания и сме подкрепяли България в изготвянето на дългосрочна стратегия на базата на политически консенсус за реформа. И много от българските инициативи бяха описани в предишни наши съобщения. След внимателна оценка на ситуацията в страната, българското правителство неотдавна предприе стъпки за ускоряване на своите реформи, затвори голям брой а, такива домове, като например Могилино. Ако се сръточим върху по-скорошните действия от близкото минало на правителството, вие а, имате нашия писмен отговор – където се казва, че в България е изготвен план за действие, обхващащ период от 10 до 15 години за осигуряване на прехода от институции, е, такива домове, към грижи в общността. За този план се смята, че ще бъде прият до няколко седмици от Българския министерски съвет. Друг инструмент, който комисията приложи за да подкрепи промените са финансовите средства. Структурните фондове бяха използвани. И освен казаното преди, искаме да подчертаем и една неодавнашна инициатива, която се нарича Нека да не изоставим нито едно дете. Това е съвместен проект между Генерална дирекция Трудова заетост и Генерална дирекция Регионално развитие. Също така е формулирана, но като препоръка в доклада на адхок комитета, създаден от комисар Спидлер. Този проект започна през 2010 и е в своята начална фаза. В момента протича един скрининг, за да се установят потребностите на децата, които продължават да живеят в домове за деца в България. Тази работа се изпълнява от мултидисциплинарен екип, състоящ се от 250 социални работници, лекари и психотерапевти. Идеята е това да доведе до а, е, услуги за подкрепа, създаване на нов вид домове в общностите и така нататък. И финансирането идва от регионални фондове. Вчера споменах е, стратегията за хората с увреждания. Тя ще бъде приета много скоро, през ноември. Там комисията предлага да продължи използването на структурни фондове за да се е, продължи с процеса на деинституционализация. И последна бележка. Ако тръгнем от там, откъдето се започна, от Могилино през 2007, можем да съобщим, че тази институция е била закрита. На 1 октомври 2009 всички деца, които са били там, 75 деца, които бяха показани в документалния филм на BBC, получиха оценка и бяха е, установени контакти с родителите с опит да им, те да вземат децата си. Също така бяха направени альтернативни домове, един вид къщи, където живеят 6 до 8 деца. Ако проследим напредък, постигнат от българските власти и подкрепата на комисията, е, ние предлагаме тези е, петиции да бъдат приключени. Куно, има ли желаящи за изказване по този въпрос? quindi io ringrazio la responsabile della commissione. E- Искам да благодаря на комисията за отговора. Трите молби остават в движение, в ход. Момент, нещо не съм разбрала. Предложението бе да се приключат тези петиции. Значи всички съгласни ли сме да се закрият, приключат тези петиции? Добре, в такъв случай минахме всички точки от дневния ред за вчера. Да пристъпим към дневния ред за днес. Проведохме заседание на координаторите от 9 до 10. Набързо ще представя взетите решения. Госпожа Палиадели внесе предложение за извънредното заседание на съвета на председателя на комисиите. Госпожа Палиадели участва в това заседание. Тя ме заместваше по време на заседанието, е поискала думата. за изказване по въпрос, е, касаещ програмата на нашата комисия. Достъпа до документи. Обаче не е получила думата. Не са изтъкнати никакви причини за това. Ето защо решихме да напишем писмо до председателя на съвета на председателите на комисиите, за да устояваме своите права и да поискаме нашата комисия за петициите да бъде третирана като всички останали комисии, което е съвсем справедливо. Що се отнася до мерките след проучвателната мисия в кампания, координаторите решиха на базата на член 202 да внесат доклад в пленарно на тема непълното прилагане на законодателството за околната среда отпадъците в Европейския съюз. Ще внесем подобна молба за разглеждането на доклада в пленарно. Относно посещението за декември в Шотландския парламент – по-настоящем изчакваме подробната програма за посещението от секретарията. Координаторите дадоха съгласието си за посещението в Шотландия. Трета точка петициите, свързани с имуществени права в Румъния и други държави, бе взето решение да се приключат петициите, внесени от румънски граждани. на тема имуществени права, но ще оставим в ход петициите за найема. Тъй като все още изчакваме реакцията на румънското правителство. Тези петиции ще останат в ход, докато получим отговор относно момент 66506 петиция внесена от господин Паратиас ще бъде препратена към съответната смесена парламентарна комисия и към делегациите. Това бе решението на координаторите. Относно общото изслушване на тема права на гражданите и процедурата за петиции, отложихме решението за следващото заседание на координаторите. Решихме, че е хубаво първо да определим дата и име на мероприятието, преди да вземем решение. Планирането също е отложено за момента. Планирането на крайбрежните зони – въпрос, който бе повдигнат в редица петиции от Испания. Вчера получихме отговор на правната служба какво да правим с този голям брой петиции. Отговорът е разпространен на английски, някои колеги все още не са запознали с него. След като бъде преведен той, ще го изпратим на колегите и ще разгледаме въпроса на следващото заседание. По петиция 47308 господин Клейм наскоро обсъдихме тази петиция в комисията и решихме да зададем устен въпрос на пленарно. Тъй като не сме получили отговор от комисаря дали. Ето защо ще подготвим устен въпрос. Ще подготвим и резолюция. Това бе прието от координаторите. Документът ще бъде внесен от името на комисията. Equitable Life и последващите мерки отложихме нашата реакция за декември. По въпроса за документите, които не са петиции по същество, това наистина затруднява работа на нашата комисия, защото и без това имаме голям обем петиции. Бе ни казано, че ще се увеличи човешкия ресурс и ще се отсяват тези документи, които не са петиции, за да може да разглеждаме наистина само документи, които попадат в рамките на нашите правомощия. Така или иначе координаторите решиха този въпрос да бъде разгледан на следващото заседание, за да се представи официално предложение от името на комисията по него. И на последно място подготвихме нов годишен документ за заседанията на нашата комисия за 2011. Сега искам да дам думата на госпожа Маркес за две минути. Тя иска да вземе отношение по този въпрос и да направи изказване в личностно качество. Не. Не, не искам да направя личностно изказване по този въпрос. Първо имам коментари по, забле... по дневния ред, след това ще направя изказване. Относно доклада за пленарно, имам следва... следния въпрос. Можете ли да ни кажете подробно какво е решено, какво е предложено на заседанието на координаторите, какво е евентуалното заглавие на доклада? И едва след това искам да направя изказване в лично качество. Аз вече прочетох е, решението взето от координаторите. А какво е заглавието на този доклад? И как ще бъде внесен той на пленарно? Първоначално бе взето решение доклада да бъде внесен в пленарно, и Италия да послужи за пример на региони с проблеми с третирането на отпадъците. Докладът ще бъде обсъден на пленарно, но той ще бъде даден като примери за други райони, които срещат сходни затруднения. Какво ще е заглавието на доклада сега? Както вече казах, Въз основата на доклада на координаторите и това, което чухме в комисията, решихме следното да се внесе на пленарно доклад, който ще е на тема непълното прилагане на ев... европейското законодателство за управление на отпадъците, въз основата на внесени вече петиции. Мисля, че не можем да си позволим да отделяме повече време на този въпрос. Моля да бъдете кратка. Ако се внесе този доклад в пленарно и се споменат Италия, Гърция, Франция, Испания и Ирландия, така ли ще? Ще се споменат ли тези държави? Всички държави ще бъдат споменати. Нека да не стигаме до сблъсък по този въпрос. Взето е вече решение. Ако имате някакви забележки, вижте, не искам да започна спор по темата. Само искам да ми кажете какво ще е заглавието на доклада. Можете ли да изчетете заглавието, под което ще бъде внесен този доклад в пленарно? неправилно или неточно прилагане на европейското законодателство за управление на отпадъците в държавите членки. В такъв случай предлагам, както бе първоначално планирано, е както решихме по време на гласуването, да говорим за Италия и да поясним, че това е проблем за някои региони в Европа. Т.е. да добавим Италия, Гърция, Франция и Ирландия. И Испания. Господин Литургай, ще ви дам думата, но искам наистина да караме по-нататък. Благодаря. Само да поясня нещо за госпожа Мерка, с която не присъстваше на заседанието на координаторите. Наистина координаторите взеха такова решение бе даден карт бланш на промяна в заглавието. Господин Бощенаро и социалистите гласуваха за промяна на заглавието. Заглавието е сега такова, каквото каза председателката. Е, НП и социалистите имаха мнозинство в полза на новото заглавие. Затова и се промени заглавието. И мисля, че вие във вашата група трябва да обсъдите вече този въпрос и да го вземете предвид. За да няма недоразумение сега. И аз искам да повторя. Решението бе взето с мнозинство. Вашият координатор също гласува за. Then uh, uh may I, uh, uh, uh, I am aware of that, but... Знам за това. Благодаря, че дадохте това пояснение. Както сочи положението в кампания, въпросът е наистина от спешно ещество. Сега добре, ще махнем всички страни, освен Италия. Италия ще послужи за пример. Този въпрос може ли все още да бъде обсъжден? Това е предложение, което може да бъде внесено чрез вашия координатор. Координаторите вече взеха решение за заглавието. Това бе единственото сигурно нещо Вашия координатор може да представи допълнителни бележки, ако искате. Но така ден, че предлагам да караме по-нататък с дневния ред, тъй като нямаме много време. Господин Вилан първо и след това госпожа Алкен. Половин час отделихме на този въпрос. Искам да уверя колегите, че има редица неотложни проблеми в Европейския съюз. Практиката ми сочи, че когато отделни колеги изведнъж се натъкнат на проблем, проблемът обикновено се дължи на партийно-политически причини – Нашето правило е да се придържаме към решенията взети от координаторите. Правим това, за да не трябва да се затруднява нашата комисия с ненужна работа. Ако някой иска да успори решение на координаторите, трябва да се пристъпи към гласуване. Всеки колега може да поиска гласуване, но не може да се изказва тук така, на което и да е заседание. Ако колега иска да успори решение на координаторите, има се съответната процедура но координаторите така или иначе са се взели вече това решение и няма каквото да бъде обсъждано. Само да кажа, че за мен е много трудно да работя в среда, при която се взима единодушно решение за даден доклад, който е важен и почива на сериозна работа, свързана от делегацията, която е ходила на място –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 ще направя тук едно е, изключение. Давам ви за пети път думата. Благодаря. През а, е, изминалата седмица станахме свидетели на а, ново влушаване на а, и без това спешната а, е, ситуация с а, отпадъците в кампания. Това е причината да обсъждаме въпроса сега. Установих, госпожо председател, че вие сте направили а, изявление за европейските депутати, които са вентролози. А, и става въпрос за това, че депутатите повтарят позиции на съответни партии. Аз сериозно възразявам срещу това и ви призовавам, а вие също да спазвате правилника на парламента и по-точно като председател на комисията да бъдете безпристрастна. Госпожа Алкен в протокола не се съдържа нищо, т.е. в решенията, както е видно от протокола, не се съдържа нищо, което да сочи, че председателя не е безпристрастен. Може би подсказвате, че аз, бидейки италианка, имам пристрастие. Господин Макмилан. Не съм сигурен дали се свърши с разговора по този въпрос, но искам да задам въпрос по отношение на заседанието на координаторите за петиция, свързана с имуществените права. решението, чухме, е тези се отнасят до, към делегациите, но фактически петицията не е приключена, нали така? от секретарията потвърждавате. Да, благодаря ви много. По същия въпрос ли искате, госпожа Брун? Не, по предния. Това, което вие казахте, че се намеква, че председателката не е безпристрастна и това е свързано а, с, с заседанието. Не, аз мятам, че това а, се отнася до изразните средства. Аз като го видях в превод бях шокирана. А, смятам, че става въпрос за а, това, че наричате депутат вентролог. Мисля, че не ви прави чест да се обръщате така а, когато говорите за депутат, а, и изобщо а, за нещо, което е изготвено от член на комисията и а, работи тук. За това се намеква, че не сте безпристрастна. Аз сега няма да навлизам в разговори за безпристрастността. Има прав, правила, където се казва, че когато някой взема някаква отговорна позиция, като например ръководи делегация, той трябва ежедневно да осъществява съответните е, контакти. Ръководителят на една мисия може да обсъжда въпросите в качество лично, а не от името на парламента. Документът, който бе предоставен на госпожа Дебрун, е именно от такова естество. Тези коментари, които направих с чисто лично качество. Госпожа Милкин заявява, че а, е говорено от името на парламента. Искам да кажа, че тя не е в състояние, няма право да се изказва от името на парламента. Ако смятате, че има нарушение на правилника на парламента, той трябва да се постави този въпрос където и както трябва. Това не е мястото. Тук има граждани, които очакват да се обсъждат техните проблеми. Ако мога да ви подскажа една идея и изпратете в писмен вид своите мисли до председателя на парламента. Аз ще ви отговоря съгласно регламента. А сега предлагам да разгледаме въпросите, които гражданите са ни пратили в тази комисия да разглеждаме. Аз искам да потвърдя на господин Макмилан, че петицията, за която той попита, не е приключена. Минаваме към следващата точка от изменения дневен ред а именно а, посещението на анкетната комисия в Мелал Австрия. Господин Вилард има думата. Благодаря. Тъй като тук присъства колега от бюрото, искам да кажа няколко неща. Петицията е от 2007 година, което означава, че ние реагираме с огромно закъснение. 2008 не сме получили информация, макар че сме получили един-два документа. В, в този регион а, е, пре, про, са проведени избори 2009 а в региона съгласно правилата не можеше да се направи посещение тогава за събиране на информацията. А, нещата са страшни, но искам да кажа, че има неща, които са също така страшни и въпрос на живот и смърт. И според мен не е простимо комисията по петициите на практика да бъде свързани ръце и да не може да процедира в продължение на месеци от май до септември поради провеждането на избори. Аз ще кажа, че предлагам да се изменят правилата. Господин Макмилан ще ме подкрепи в това отношение. Това беше основното за това посещение. Сега преминавам към следващите точки. въпросът беше колко души от колегите биха могли да се включат в тази мисия. Аз с, госпожа Лихтенберга, която също е австрийка, бяхме единствените, които професионално се занимавахме с установяване на фактите. Аз знам, че е интересно за депутатите, които проявяват интерес, да се включват в мисии. Но има теми, които будят по-малък интерес. Струва ми се, че трябва да погледнем правилата за състава на а, делегацията при този вид мисии, за да има винаги посещения и да имаме достатъчно участници в тези анкетни комисии. Пак става въпрос за механизъм. Сега за комисията с госпожа Лихтенберг обсъдих този въпрос и имаме същото виждане. За момента не сме установили а, сериозни пропуски и грешки от страна на местните власти. Ще припомня, става въпрос за лимита от 20 хектара и дали въпросния проект а, превишава тази граница или не и съответно наложително ли е да се извърши оценка на въздействието на върху конта среда. В Австрия тази граница е между 10 и 20 хектара. И така, на базата на тамошните правила, аз поясних, че пропуските допуснати от местните власти може да се дължат именно на техническа неточност, която до някъде се дължи на промяната на, тога, на действащите към този момент разпоредби. А, и а, може би именно за това се набля... не е добре да се набляга на това превишаване на лимита от 20 хектара. Разбира се, вносителя на петицията може да постави на внимание други съображения. Когато има определени а, обстоятелства, които определят дали да се извършва ОВОС или не, ние трябва да проверим дали те са били взети предвид и дали това е направено своевременно. Става въпрос за това дали самите ски писти да се изчисляват като част от площа. Това бе и в, съще... по същество се разглеждаше в съдебния спор. Та, а, отговора беше, че това трябва да се прави само за целите на ОВОСа. Ако по време на строителството настъпва съществено изменение в начина трайно земеползване. А, става въпрос както за преки, така и за косвени въздействия. Струва ми се, че ако вземете една земя и я превърнете в ски писта, то по отношение на природата а, има а, нарушаване или влушаване, защото поне местната фауна вече не може да използва тази земя. Трудно ми е как може да се включи самата, самата територия, самата площа, а да не и се прави овоз. Примерно, ако кажете, че имате още 20 хиляди, извинете, 2000 а, нови скиори, построите нов а, лифт, това означава, че се качват там още 2000 души и това променя флората и фауната. Тоест, когато и се правят тези разчети при ОВОСа, трябва да се вземат предвид някои основни съображения и изме, е, да има а, е, съизмеримост. Имам два въпроса. Колко е дълъг периода? В този случай става въпрос за 5 години, когато изчислявате отделните етапи на един строи... а, проект, за да прецените дали са надхвърлени тези лимити 10 или 20 хектара. Да, с други а, думи, на какви парченца е разрязан салама, когато преценявате какъв е увреждащият, какво е увреждащо въздействие върху природата и околната среда. Второ, допустимо ли е проекта да се разглежда на етапи не само в времето, но и по отношение на действащото законодателство, което се променя посред осъществяването на проекта и да е, съответно законовите изисквания се променят и тогава да се преценява дали нещо е допустимо или не. Тоест е, въпрос трябва да се от, огледа по-задълбочено. Е, Трето, когато нещо е, се разпредели на части, било то в пространството, времето или в законов план, това означава ли, че се разширява възможността за маневриране, когато се определя върху какво точно се оказва въздействие от даден проект? В този случай имаме скиписта. Дали е в интерес на европейския законодател да заяви, че в някои държави, когато се прави овоз, не се взимат предвид при изчисленията размера на самата писта, а в други държави се взема. Аз бих искал нашата комисия да разгледа този въпрос. До каква степен трябва да се промени а, законодателство в Австрия, за да няма такива размина, а, разминавия. С две думи аз смятам, че няма сериозни а, грешки и пропуски. Ако предварително сме установили, че има надвишаване на 20 хектаровото ограничение, тогава трябва да се погледне как се прилагат изискванията на европейското законодателство в правото на Австрия. Този въпрос а, препоръчвам да се отправи към Европейската комисия. Това е заключението резултат от установяването на фактите в Австрия от нашето посещение. Благодаря, господин Виланд. Сега ще дам думата на госпожа Мариан Мулър от Европейската комисия. Благодаря, госпожо председател. Преди да дам отговор на отправените три въпроса, е важно да се отбележи, че директивата за ОВОз задължава държавите членки да конкретизират и определят критерии, според които да се преценява необходимостта от извършване на ОВОС за всеки отделен проект. Когато комисията получи жалбата, а петицията бе отправена към Европейския парламент, в австрийското законодателство се съдържа разпоредба, че гласяща, че само а, площа на засегнатата земя може да се ползва като критерий за определяне на необходимостта от провеждането на задължителна а, овоз тъй като а, директивата за ОВОз ясно казва, че е необходимо да се дефинират и прилагат критерии наред с другите размер на площа на обекта, но освен това и други, като например а, а, спецификата на природните особености на терена и така нататък. Комисията започна разговори с съответните органи в Австрия и в хода на тези разговори се промениха австрийските законови разпоредби по отношение на критериите за преценка за задължителността на осъществяване на ОВОз. Тоест, ето този правен проблем беше решен. Сега да погледнем фактологията на случая. След промяната на а, нормативната база в Австрия, строителят, а, стро... който изпълняваше а, проекта, нанесе някои промени в него. Намали площа, но освен това въведе и редица мерки с цел подобряване на околната среда а, въпреки а, извършването на строителни работи. След което а, оценка повторна от страна на австрийските власти трябваше да установи дали е необходимо да се извърши задължителния овоз. овоз. Тогава критериите за тази преценка бе не само площа, която междувременно бе намалена, но и други съображения, като например дали се образуват отпадъци, ниво на шум и така нататък. И така, на базата на тази своя оценка, австрийските власти прецениха, че не е необходимо да се извършва задължителния овоз, защото въздействието не е съществено. Това е след настъпилите законови, е, законодателно изменения на нормативната база за съображенията, които трябва да се а, вземат предвид. Що се отнася за това как а, и кога да се определят размера за хектарите в а, е, директивата това не е казано. Разбира се, ние трябва да интерпретираме общностното право а, по логичен, рационален а, начин, а тъй като още не са минали с малко а, на брой години и няма установена практика т.е. трябва да се гледат резултатите за няколко години. Следващия ви въпрос. Дали държавите членки могат да разделят големи проекти на парченца, така че всяко взето по-отделно парченце да не подлежи на задължителен овоз, докато според вас в цялост обекта би трябвало да бъде такъв, да бъде оценен чрез ОВОз. ОВОС. такова избягване на прилагането на разпоредбите за ОВОС чрез раздробяване на проекта може да е а, практика, може и да е. Това е, зависи от конкретния случай комисията не можа да стигне до такъв извод, разглеждайки конкретния случай на базата на информацията. Така, отговорът на третия ви въпрос за раздробяването на проектите в времето, вие казахте а просто да се надръбни един проект. Разбира се, това не отговаря на директивата за ОВОз. Но и в нашия случай на а, основание документацията, информацията, предоставена на комисията, ние не можем да стигнем до подобен извод, че такова нещо е направено от австрийските власти. В заключение, към момента, след измененията в нормативната база в Австрия, промените в проекта и допълнителните мерки, които ще бъдат осъществени за подобряване на околната среда. Това е проект с срок 10 години и в този период ще се осъществяват тези мерки за подобряване на околната среда. Та комисията не е на мнение, че от страна на австрийските власти са допуснати грешки или че става въпрос за неправилно или непълно прилагане на директивата за ОВОз. Благодаря. Господин Вилан. Да, много благодаря. Аз в голяма степен съм съгласен с казаното от представителя на комисията. Необходимо е тези нещата се гледат по всек, за всеки случай по-отделно. Според мен, разпоредбите в австрийското законодателство и аз а, цитирам, отделните разпоредби трябва да се прилагат, като се изхожда от презумпцията, че сумата на общия капацитет, одобрен през последните 5 години, е отчетен включително евентуалното увеличаване на капацитета през този период. Следователно, имате и окончателна оценка, оценка или оценка експост. Но ако погледнете целият проект, може би 5 годишния период също трябва да се промени. Ако си спомните, имахме подобна петиция от Германия за германски случаи за два завода за биодизел, където се използваха вратички в законодателството, като а, двата се а, Двата обекта се разглеждаха заедно чрез тъй нареченото творческо ощетоводяване. А комисията не иска такава практика да продължава. Но има още един въпрос, за който не стана въпрос. А именно, дали скипистите да се отчитат, когато се изчислява лимита от 10 или 20 хектара и съответно се преценява дали е бил надхвърлен. Съгласно австрийските разпоредби, ски зоните, включително строителството, извинете, не чета където трябва, ски зоните, които по време на изграждането си включват изграждане на ски влек или ски лифт трябва да включват съответната площ по начин, който предполага промяна на земеползването. Значи, ако изграждате скиписта, защото и не променяте трайното земеползване, защото там винаги е имало сняг, те не се включват. Значи, ако имате 6 хектара площа на самата писта и аз казвам, не, тя не се включва. Или трябва да включи само 20% от нея, защото само 20% от пистата а, е обект на промяна на ме ползване, защото там идват хора да карат ски а, сега, а преди винаги е било така то тогава вие а, оставяте под прага огромни а, ски съоръжения. За това питам дали тези разпоредби съответстват на европейското законодателство. Какво правят а, а, германците, какво правят швейцарците, какво правят други страни а, в подобни случаи когато има раз, разлика в екологично въздействие на ски съоръжения. Тогава, като научим а, как се прави това, тогава може да се обърнем а, примерно към парламентарната комисия по екологията и да кажем, ето вижте какво а, става в този случай. Благодаря ви, господин Виланд, за свършената работа по време на анкет на посещението за на факти на, вашата, на нашата комисия. Никой не иска думата, така че смятам, че е добре да изчакаме документацията, след което ще а, обсъдим поставените от вас въпроси. Така ще можем да осъществим и по-добър диалог с Европейската комисия. Е, последен въпрос а, а, по това, което казахте ние с а, колегата Линдерберг сме съгласни, обаче искаме конкретно комисията да ни отговори. Не в момента, но преди окончателния доклад бихме искали нещо конкретно да чуем от комисията. И аз това казвах. Писменият доклад ще дойде и ще се запознаем с отговорите на Европейската комисия Сигурна съм, че по вашия доклад ще се включат и други депутати от нашата комисия. Сега госпожа Ханкес по 19-та точка исках да дам думата, но господин Буштинаро поиска думата. Ще ви попитам, можете ли да изчакате, докато се изкаже госпожа Ханкес? Първо на нея давам думата. Е, благодаря, госпожо председател. Колеги, както знаете, преди три седмици аз представях моето становище подробно. Няма да се повтарям, особено след като всички разполагате с проекта на становището в писмена форма сега е достатъчно да се кажат само няколко думи по повдигнатите ли миналия път въпроси. Европейския омбудсман господин Диамандурос беше гост и сподели своето виждане по това законодателно предложение. Той го критикува и предупреди, че в някои аспекти то е стъпка назад по отношение на прозрачността, демократичното участие и доброто управление. Същевременно той даде конструктивни съвети как да се излезе от задънената улица, в която сме в момента. Комисията има сериозни закъснения в отговорите на запитвания и молби. Комисията призна, че има такива закъснения и че е необходимо базата данни да бъде е, претърсвана така както е необходимо. С оглед на прозрачността и доброто управление, те трябва да залегнат в центъра на законовото регулиране, за да се запази неприкъснуваността и достоинството на гражданите. Задачата е да се намери правилния баланс между съответните регламенти 45 и 1049 от 2001 година. В светлината на решението на Европейския съд по делото Бавария Лагер е ясно, че личните данни трябва да се прехвърлят само на получатели, в случай, че тези получатели са обосновали необходимостта да получат този трансфер на данни. С други думи, преди тяхното искане – получателя трябва да даде изрична и легитимна обосновка с убедителни аргументи, за да демонстрира необходимостта тези лични данни да му бъдат прехвърлени. Институциите трябва да отказват достъп до документ в случай, че неговото разкриване ще бъде в ущърп на защитата на неприкосновеността и достоинството на дадено лице. Съответната европейска институция трябва да провери какво ще последва след разкриването на личните данни. Решението по делото Бавария Лагер определено показва това, че трябва да се полагат усилия, принципите и практиките да отговарят на предстоящото за приемане европейско законодателство. След като изслушах омбудсмана и комисията, стигнах до заключението, че всички страни, включително и аз, са на единно мнение както следва. Необходимо е да повишим осведомеността на служителите в европейските институции относно регламента за публичен достъп до документи, чрез въвеждане на кодекс на поведение, съдържащ проактивни действия относно прилагането на този регламент. Там трябва да се включва наред с другото информирането и питането на всички засегнати лица във връзка с факта, че документа, който предстои да бъде изготвен или заседание да се проведе, попада в рамките на този регламент и за това ще е необходимо да се оповестят публично определени лични данни. Второ, даване на частичен достъп до документи – или въвеждане на необходимостта за неповерително кратко резюме за всеки документ реално е част от прозрачността и трябва да бъде разгледано като вариант. Даването на личен достъп на практик, е практика прилагана от комисията дори към днешна дата. Както предлагам конкретно в моето становище, ние трябва да изясним дефиницията на документ, тъй като това е най-важните криъгълни камъни на регламента – мисля, че идеята за единен набор от стандарти и правила за класифицирането, включително и декласифицирането, може да се приеме по принцип, но трябва да бъде уреден в различен регламент, тъй като има непряко въздействие само върху регламента за публичен достъп до документи трябва да се въздържаме да разширяваме е, границите и обхвата на този регламент. Следователно, необходимо е да има централен, удобен за потребителя регистър на документи, е, за който няма да се изисква специално право на достъп. Това по принцип е приемливо, обаче ще наложи много сериозни разходи. Не виждам средства, които могат да дойдат от някъде от бюджета за осъществяването на такъв регистр. Предлагам в становището да има единен интерфейс на съществуващите системи с данни – това ще бъде ефективен начин на разходване на средствата на европейските дънакоплаци. Драги колеги, силно се надявам, че ще успеем в хода на обмен на виждане и конструктивни мнения да достигнем до правилното решение и да се абстрахираме от пропагандата по тези въпроси. Европейския надзорник по данните призовава достъпа да е такъв, че да не се нарушава неприкосновеността на личните данни на гражданите на Европейския съюз. Това е едно а, обобщение, резюме на позицията на становището и разбира се е обобщение и на моето становище. Благодаря за вниманието. Благодаря ви, госпожо Ханхес. Госпожа Оген. Благодаря. Благодаря за представенето, което чухме и ние го подкрепяме. Само една малка бележка. Трябва да се постараем лобистите да не попаднат в кръга на тази закрила на личните данни. За тях това а, е много сериозно, а от друга страна за всички е важно а, при лобистите всичко да бъде напълно прозрачно, да е ясно кои са те. От известно време наблюдаваме, че те използват тази клауза за лична неприкосновенност като извинение, като оправдание. Тоест трябва да направим така, че ние да защитаваме обикновените граждани. Има ли други желаящи да се изкажат? Тогава ще дам думата на комисията, господин Макмайс. Благодаря, госпожо председател. Вече разменихме виждания на предишното заседание. Смятам, че комисията изясни своята позиция. Като цяло можем да се съгласим с предложенията направени от госпожа Ханкис като докладчик. Относно бележката за личната неприкосновеност на госпожа Олден, правото на защита на личните данни винаги е било в противовес на а, прозрачността. Именно част от съдебното решение по Бавария Лагер беше правото на е, ползване на дадена нужна информация и правото на индивида да бъде защитен от разкриване на личните данни са две страни на една монета. Разкриването на лични данни трябва да отговаря на двата регламента, а не само да изпълнява правилата за прозрачността Практиката на комисията на практика е в съзвучие с произнесеното от Европейския съд решение по делото Бавария Лагер. Това е от наша страна. Ако имате други въпроси, заповядайте, ще отговоря. Да, колега Оген. Госпожа Оген, въпрос към комисията Контактите ми с комисията до сега говорят, че не можем да кажем, че принципите са абсолютно еднакви. В смисъл, един лобист не се равнява 100% на един гражданин. Трябва да защитаваме гражданина, що се отнася до достъпа до документи. Ако лобистите биват третирани еднакво с обикновените граждани. Според мен това едва ли е конкретния извод от решението на Европейския съд, поне за мен това не е кристално ясно. Много е важно да подчертаем какви са различията а, между двата вида а, среди. В смисъл, а, те може да са страни на една и съща монета, но не са абсолютно равностойни. Господин Виланд, Да, мисля, че госпожа Оген има пълно право да повдигне този въпрос. Има юридически лица, има и физически лица. И според мен трябва да направим така, че да прилагаме еднакви принципи и за двата вида лица. Не казваме, вижте, има всякакви видове данни, има добри и лоши. Не, това, което ни интересува е кои данни трябва да бъдат публично достъпни и кои не. Естествено, да се спазва принципа на прозрачността. От двете страни на тази барикада има и добри и лоши неща. Имаме неправителствени организации, лобисти, защото неправителствените организации също защитават някои индивидуални интереси. Има също и данни, които можем да предоставим като обаче си задаваме и въпроса какво ще стане в случай, че един лобист престане да бъде а, публична личност и се а, върне в ролята си на обикновен гражданин, върне се вкъщи. Тоест не можем толкова лесно да направим разграничението между видовете данни. По-важното е да а, си дадем сметка за легитимните интереси по този въпрос нещата не са достатъчно прозрачни. Госпожо председател, отрешаващо значение за работата на нашата комисия е как ще се борави с този въпрос за прозрачността. Да, всички хора могат да бъдат обикновени хора. Но те като са лобисти, те са в някакви неправителствени организации, ние и към тях се обръщаме обаче. Не би трябвало да могат да се крият зад някакви а, принципи за поверителност. Когато действат като лобисти, не са на абсолютно еднакво и еквивалентно равнище с обикновените граждани. Надявам се, че няма да смесваме тези две страни и да ги объркваме. Без значение дали става въпрос за Greenpeace или други, при тях също трябва да има прозрачност. Може би комисията желая да отговори? Благодаря. Първо, искам да поясни, че защитата на личните данни въжи само за физически лица, не за юридически. Това е по регламент 45 от 2001. Така че неправителствени организации, юридически фирми, лобистки организации не са обхванати от регламента. Само физическите лице са. Комисията в предложението си за преразглеждане на регламента се опитва да реши този проблем, като казва, че защитата на лични данни няма да се прилага в този вид към лица, които действат като публични личности или действат в капацитета си на официални лица. Освен ако няма някакви специфични обстоятелства, които биха имали отрицателен ефект върху тях, ако се разкрие тяхната информация. Примерно, разкриване, оповестяване на името на даден лобист или а, друго представително лице. Идеята на комисията е да се направи опит за балансиране между а, принципа за прозрачност а, при дейността на а, публични личности и на физически лица, на обикновени граждани. Госпожа Хенкес. Само няколко думи. Мисля, че по принцип или от, в идеологически план е, мога да разбера позицията и проблема на госпожа Акмен. Обаче, в практически план – се боя да се прави такова разграничение, защото не виждам по какъв начин можем да дефинираме разликата между физическо лице и институция. Това, според мен, е много голям проблем. Да се даде ясна дефиниция какво ги различава едни от други и е, какви са техните различни права. Защото говорим за елементарни права, на хората, на физическите лица и също и на институциите. А не е толкова лесно, много точно и ясно да се даде дефиниция. И нещо друго искам да отбележа. Крайният срок за измененията, ако не се лъжа, ще попитам и секретаря. Срока за даване на изменения е 10 ноември 6 часа вечерта. Така че все още има възможност, който желая да даде предложение за промени в становището. Остава близо една седмица за такива изменения. Благодаря. И така, можем ли да приключим по тази точка? Ще се занимаваме с нея на следващото заседание на нашата комисия, когато ще присъства господин Хастингс. Той е европейския надзорник на данните. Така че пак ще говорим по тази точка другия път. Благодаря на госпожа Ханкес. И сега давам думата на господин Бостинаро, който иска да оговори за един повдигнат по-рано въпрос. Нямам намерение да давам много коментари в тази, така да се каже, полемика от началото на нашето заседание. Първо по съдържанието на изявлението на госпожа Меркерс. Тя говори за факти данни, които съществуват в нейния доклад, в доклада на делегацията, а по този доклад е гласувано и е прият почти единодушно, един въздържал се само. Второ, много съжалявам, наистина, за думата вентрилоквисти, употребена в изказването на госпожа Мацони за нашия, нашата комисия по петициите. Мисля, че в бъдеще трябва да избягваме всички ние някакви изречения или фрази, които могат да напрегнат допълнително атмосферата. Трето нещо – Съдържанието на изявлението на комисаря Поточник е в голяма степен в съзвучие с съдържанието на нашия доклад, така че нищо ново. И накрая ще кажа, че моето отношение тази сутрин да се присъединя към предложението на ЕНП и на другите е, се дължи на това да се разреши проблема и да не влушаваме нещата. Отношението ми беше съвсем честно и нямах предвид нито да обидя някого, нито пък да омалуважа заслугите на наши колеги от, или от социалистите и демократите или други групи. Имаме си проблеми в нашата страна, аз съм наясно с тях, но никога не бих бил толкова категоричен, когато става въпрос за други държави, защото е много по-добре да се насочваме към другите с оглед на това, че можем да ги нараним и не бива да се насочваме само към една държава, едва ли не преднамерено и целенасочено. Благодаря ви за търпението и, и се извинявам, че се е, изказвам накрая, но исках да изясня тези аспекти. Надявам се на тях да се сложи край веднага, да намерим решение, да разрешим проблемите в нашата комисия и съответно в съвместно сътрудничество с Комисията по околната среда. Благодаря. Господин Бостинаро, нямах предвид отново да повдигам този въпрос, но сега ще се опитам да реагирам на казаното от вас. Доклада, за който става дума, е за една мисия, проведена в областта кампания. По него не беше гласувано единодушно, защото аз не гласувах за този документ. Така че боя се, че по този въпрос не сте до там точен относно промени в вече взети решения. Ако погледнете протокола на заседанието, където говорихме за внасяне на документ по този въпрос в пленарно, ще видите, че въпросният документ говори да се поиска от Комисията по околната среда да повдигне въпроса в пленарно заседание с оглед да се вземе решение. Към днешна дата няма промяна в процедурата. Просто имаше последващи действия след решението да се е, говори по този въпрос в заседанието на координаторите. Говоря за срещата на координаторите, където е взето това решение. Съответно, вие може да си направите нужните справки, а пък понятието вентрилоквисти може би не е най-правилното, което да се употреби. Обаче, имам тук коментара на госпожа Мъркес по този документ. И лично аз много ще се занимавам с този документ, след като получа превода на моя език. Той сега е на английски. Там се казва, че Има решение на Европейския парламент за сума 450 милиона е, е, евро за комисията да, и делегацията, която е осъществила посещението. Има някои твърдения, които се излагат за италианското правителство. И хората и журналисти ме питат дали аз или госпожа Меркес говорим от името на парламента. Обаче тя реално говори от свое лично име. Така че това понятие вентрилоквизъм става въпрос, имаме предвид, че говорим от името на други. Ако тя говори от името на други хора, най-вероятно това е от името на други членове на нейната партия, а не някой друг. Въпроса за безпристрастността на председателя също се повдигна, поради което трябва да кажа, че аз отхвърлям твърденията, Така както стоят нещата в момента, има една мисия в Италия, председателствана от господин Демаджистрис. Той е глава на делегацията, но това, което аз казах всъщност беше, че аз не бих застанала начало на тази мисия – И това трябва да се разбира в смисъл, че комисията трябва да поеме ролята си на партньор в диалог с гражданите. За това се боря, аз искам това да се случи, а не да ръководя делегацията. А когато говорим за това, което ще се получи в пленарното заседание, можем да говорим а, за това как стоят нещата в различни райони като основното е да направим оценка на това в каква ситуация се намират гражданите и съответно аз ще се опитам да реша дали проблемите, е, пред които те са изправени, са в резултат на нарушение на европейското законодателство. Зоната, за която става дума, се управлява от е, представители на съответната партия, а аз съм тук само два месеца. Господин Бостинаро, след като сте тук, сигурно ще си спомните, че аз казах на колегите, които а, изказаха подозрение, че аз не съм безпристрастна, е следното. Моля да изложите в писмена фирма вашите коментари, да ги изпратите на съответния орган, който има компетенциите да прецени дали моите действия са безпристрастни, след което тази преписка може да се разпространи на всички заинтересовани. И сега вече категорично се връщам към дневния ред. моля за извинение е, вносителите на петиции и гражданите, които се намират тук, че се наложи да бъдат свидетели на обсъждането на тази точка. Сега предлагам да се занимаем с точка 22 от дневния ред, петиция номер 1820 от 2009, внесена от Хосе Мария Караско Кано. И давам думата на господин Кано. Госпожо председател, господа и госпожи депутати, казвам се Хосе Мария Караско Кано, и съм представител на Сдружението на малки и средния бизнес в Испания. Представляваме около 600, 6000 предприятия и самонаети които имат неизплатени суми. След като сме работили, речем, 180 дни, имаме големи проблеми с плащанията. С години наред не получаваме парите понякога. Ние се обърнахме към парламента и сме днес тук, за да внесем нашата петиция в устен вид. Защо сме тук? Искаме комисията по петициите да направи нещо в полза на нашето сдружение. Винаги, когато се извърши дейност или се предоставя доставки, да можем да си получим дължимата сума. В момента нещата не стоят така. Ние сме на прага на фалит. Има криза, губим поръчки, даже можем да загубим и жилищните си помещения, защото клиентите ни не плащат. Банките ни оказват натиск. Много често сроковете за плащане с 140, даже 180 дни. Ние трябва да се обърнем към банката, да поискаме кредит, да получим кредит, за да можем да платим ние на нашите доставчици и да предоставим залог за нашите собствени къщи. Така че в крайна сметка, ако не получим плащане, ние сме заложили нашата къща. Банката ще ни я вземе и ще останем на улицата, без дом. Положението е просто много зле, за разлика от това на големите фирми, които няма чак такъв проблем. Ние започнахме тази битка преди дълго време. Народната партия в момента ни помага да намерим решение на проблема и да се приеме законодателство, което ще не защитава така, както се защитават големите фирми. Затова, защото сме малки, ние не сме в равностойно положение с големите. Благодаря. Алфонсо. comunitaria vigente en materia de lucha contra el retraso, contra la morosidad en las transacciones comerciales por parte del ordenamiento jurídico español. Yo quisiera, antes de nada, a partir del nombre de la Comisión, recordar que la directiva del. От името на комисията искам да припомня, че директива 2035 е транспонирана в испанското законодателство чрез закон номер 3 от 2004 година. Комисията е добре запозната с факта, че малки и средния бизнес в Испания трябва да чака дълго време преди да получи плащане в строителния и в други сектори. Тук говоря за плащане от е, правителството или от големи фирми като клиенти по принцип. Що се отнася до изпъл... прилагането на действащо законодателство, със сегашната директива не се унифицират сроковете за плащане и това е един от основните проблеми, пред които са изправени европейските предприятия, не само в Испания. Това е потвърдено и в съда в дело 380-06 Комисията срещу Испания. Там се потвърждава, че няма унифициран режим за плащанията чрез директива. При това положение комисията образува дело срещу Испания в съда за несъответствие и за неспазване на изискванията, защото се смята, че предвидения срок в испанското законодателство е прекалено дълъг. Но съда отново постанови, директивата не унифицира сроковете за плащане. Както каза вносителят, когато има неполучени суми, дългове, това не е в интерес на получателя. Обаче в директивата не се определя законова лихва при просрочване на плащанията. Относно възвръщане на собствеността върху дадени вещи, продавачът има правото да си запази собствеността, докато получи плащане. По въпроса дали трети държави, трети страни трябва да спазват тази разпоредба за собствеността в случай на забавене, бе решено, че клаузата за запазване на собствеността е в съответствие с испанското законодателство. И на последно място, вносителят споменава факта, че според директивата държавите членки по силата на член 6 могат да бъдат молени да предприемат мерки по въпроса Испания обаче е изключена от приложното поля на директивата и процедури. Що се отнася до процедурата за несъстоятелност? По последния въпрос, повдигнат от носителя, а именно да се осигури плащане, тук директивата се прилага съвсем ограничено, защото тя касае само такива споро искания, които не са успорени в национален план. Ако обаче имаме трансгранични дългове и задължения, нормативната уредба е различна. Както казва вносителят, заплащанията трябва да има по-кратък срок. Държавите членки могат да направят това. В директивата сега са записани 90 дни – но е казано, че държавите членки могат да предвидят и по-строг режим и режим, който да е по-благоприятен за кредитора или взискателя. И така, в заключение, директива 2035 е влязла в сила напълно. Забавенията на плащанията е проблем не само в Испания, в цяла Европа и засяга всяко едно предприятие, особено малки и средния бизнес. Затова през 2008 година комисията внесе предложение за промяна в директивата, за да се предвидят нови стандарти за забавянето на плащанията. Европейският парламент прие документа на 21 октомври След като влезе в сила документа, държавите членки ще имат 4 години за транспонирането му. Тук Испания малко е пребързала по отношение на новата директива, защото на 5 юни 2010 е прият закон 15-2010 година, който отива много по-далеч от новата директива, що се отнася до сроковете за плащанията в новия закон е записано, че търговските операции между публични органи и бизнеса трябва да бъдат обект на хармонизация и че трябва да се плаща срок от 30 дни, а при търговски операции между предприятия срокът е 60 дни според испанския закон. Новият испански закон, който влиза в сила от 1 януаря 2013 ще предвиди срокове за плащане, които сигурен съм ще се отползва за вносителите и които ще улеснят събирането на дължими сили до, суми до голяма степен. Испански закон надхвърля новата директива, защото с новата директива само се унифицира сроковете за сделки с публични органи. Те стават 30 дни. За сделки между бизнеса срока може да е 60 дни или по договорка между страните. Според комисията, тази петиция трябва да бъде приключена. Комисията призовава всички държави членки да транспонират бъдещата нова директива в своята нормативна уредба в възможно най-кратък срок. Господин Итурайс, ще започна с последното, което каза комисията. Ние не трябва да приключваме тази петиция. Вие стигнете аргументи в полза на вносителите – ето защо комисията трябва да остави в ход тази петиция, да наблюдава положението, светлината на това, което каза самата комисия. Вносителите са в много тежко положение, техните семейства и много други хора се оказват в положение на прага на фалит. Това бе изтъкнато от самата комисия тя каза, че наистина има проблем. Ние трябва да намерим решение на проблема на вносителите. Трябва да си зададем въпроса, когато изслушвахме казаното от комисията. Решен ли е проблема или не? Хубаво е, че Испания е предприела допълнителни мерки, но въпросът, който трябва да се зададем. Какво е правила комисията, като знае, че директивата не се е прилагала от Испания? Европейският съюз почука на вратата на Испания и каза – вие не спазвате тази конкретна директива. Испанското правителство нищо не прави. Сега се казва, всичко е наред, трябва да сме доволни, защото Испания е предприела стъпки, които отиват по-далеч от новата директива. Преди нямаше спазване на директивата, сега си мислите, че новата директива ще се спази. Аз мятам, че ние трябва да продължим да следим положението, да видим дали новите изисквания ще бъдат спазени или не. Ако се спазват изискванията, много по-хубаво ще се събират дължимите суми. Но като се има предвид какво беше положението в миналото, предлагам да бъдем малко по-предпазливи и да не се съгласим да бъде приключена тази петиция сега. Трябва да продължим да следим обстановката, докато сме напълно убедени, че проблемът е решен и че е удовлетворена петицията. Това го казвам светлината на казаното от самата комисия. Комисията каза, че директивата в миналото не е била прилагана напълно. Госпожа Груни. Госпожо председател, и аз искам тази петиция да остане в ход, за да се следи положението най-малкото. Като си имам предвид и гласуването в парламента миналата седмица, бе постигнат известен напредък, но ми се струва, че много трудно се събират сумите все още. Имаме сходни случаи и във Франция. Това пречи на самата стопанска дейност – на малки и средния бизнес. Забавенето на плащанията им създава сериозни финансови проблеми. Много често те трябва да бъдат закривани, загубват се работни места. Ето защо аз предлагам петицията да остане в ход. Директивите трябва да бъдат транспонирани в нашето законодателство и в испанското законодателство. Трябва да се предвиди по-ефикасно и ефективно законодателство. Във Франция има известно намаляване на сроговете, но с публичните органи продължаваме да имаме проблеми. Битката е като Давид и Голият. Трябва да продължаваме да следим положението, тъй като то е много важно. Благодаря. Е, колега Гименец. Е, си, е, господин Гименес или госпожо Гименес. Да, благодаря. Мисля, че това, което обсъждаме, може да се обобщи с една дума справедливост. Справедливост. И аз много се радвам, че мога да съм тук да защитавам тези вносители на петициите, които пък представят толкова много хора. А, хората, които са дошли тук, а, са а, вървели а, пеша а, той от Мадрид идва. Аз много а, добре знам, <clears throat> познавам региона и аз съм от там. Защо му викат Дон Кихот? А, защото той има мечта и а, се бори за да я осъществи. Искам да му кажа, господине, е, това не е мечта, това е реалност и Европейския парламент е тук, за да отстоява легитимните интереси на гражданите. Защо взех думата? Защото Испания а, а, променя законодателството си, но тя не е, е в а, състояние да гарантира спазването на норми, които не са дори толкова строги. За това казвам, нека да оставим тази петиция отворена, за да помагаме за отстояването на малките и средни предприятия на толкова хора, не само в Испания и другаде. Нека се чуе гласа на обикновения човек. Ще има пълно прилагане на законодателството, но нашата бдителност по въпроса, поставена в петицията, не може да намалява. Не може да закриваме тази петиция, защото така ще цари несправедливост, а хората, които си свършили работата и не си получават заплащането, ще останат на улицата, ще трябва да съкръщават собствените си а, колеги, а, децата им няма да могат да ходят на училище. Затова бдителност и не само а заради тези хора, които си проправиха с толкова трудности път до парламента днес. Благодаря. Благодаря ви. Мисля, че стана ясно, че тази петиция остава отворена вносителите на петицията сигурно съм чуха какво обясниха от Европейската комисия. А, ясно е, че по този въпрос а, в конкретния случай има промяна на обстоятелствата, но смятам, че е добре да не закриваме а, петицията, да следим какво се случва в тази област, в комисията, в съвета а, за да се, сме сигурни, че наистина се работи в обявената посока. И така, дами и господа, следващата петиция номер 23 пред, а, от дневния ред. Преди да дам думата на Стела Велики, вносител на петиция 614 от 2009 година, искам да дам думата също и на Стефани от а, представ... което представлява Белгийското председателство. Благодаря, че си тук и е, ще участваш в нашата работа. И така давам думата на вносителя на петицията Стела Вел... Феличи. Добър ден, благодаря, че ме поканихте да се изкажа пред комисията по петициите. Аз написах писмо в който са изложени основните ми а, а, проблеми, аз а, чух няколко предложения да променя петицията си или, или да я оттегля. Аз обаче не възнамерявам нито да променям нещо в петицията, нито пък да я оттегля. Що се отнася до сметките за газ и електричество, няма никаква промяна. Не може да разберем какво става. Е, те се държат е, сякаш, че няма нищо. Аз е, се оплаках в Министерството за поведението на фирма Лампирис и нищо не се промени. Аз настоявам само, че когато човек получи сметката си за газ и ток, той трябва да може да разбере какво му, какво му пише в нея, без да е специалист в тези области. Аз не съм специалиста специално за сметката за газ трябва да се е, посочват кубични е, метри, а не е, примерно мегавати или килоджаули, както пише в сметките в Белгия. После трябва да има пояснение, което да съпровожда самата сметка и да има безплатен телефонен номер, на който може да се обади клиента за повече информация безплатно. Бих е, желала също да има информация за преноса на енергоносителя, газ или електричество, защото там нищо не пише. Когато се променят цените на енергоносителя, искам да пише това, да видя кога и защо са се променили да се публикуват също а, балансовите отчети или поне данните за печалбата на лампирис и на доставчиците на енергия. А, аз продължавам да работ... да живея в Белга, Белгия, в общините на нашата страна има служители, които са натоварени с задачата да обясняват на, гражд... на потребителите какво означават сметките им за газ и електричество и да видят дали правилно са пресметнати. Отново това не се дължи на мярка, въведена от Лампирис, а от бългийската държава. Аз съм ползвала тези услуги и съм много доволна от обслужването. Друго. Искам да ми се предоставя информация за пазара на газоснабдяване. На мен не ми е ясно как се формира цената. Знам, че по някакъв начин тя е свързана с цената на нефта, но за мен това са две различни неща. И не виждам защо трябва да има такава обвързаност между цените. Защо няма единен пазар на газ? А това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос либерализацията на енергийния и газов пазар в Белгия не се осъществи по най-добрия възможен начин. Защо няма в Белгия максимална цена за тока и газа, както има в други държави? Това исках да кажа. Ситуацията с сметките на, за газ и а, ток на Лампирис. А, продължава същата. Те са абсолютно неразбираеми. Ако се обадя по телефона на Лампирис, проблемът същия. Не ти обясняват нищо. А би трябвало именно за това да вдига телефона, за да ви обяснят нещата, но аз не разбирам какво ми казват. Благодаря. Благодаря ви, господин Джалабел от комисията. Благодаря, госпожо председател. Дадахме отговор на вносителя на петиция 16-14-2009 през октомври. Ам Вносителката казва, че е трудно се разбират сметките на Лампирис. Запознах се с случая. Засякох, че ми отне 3 минути, за да разбера какво пише в сметката. Така че смятам, че проблема не е толкова голям. Аз се обадих на посочения телефон за обслужване на гражданите и ми е, предоставиха информацията след 3 минути. Аз внимателно се запознах а, с а, петицията, защото това ми е работата. Казано ми беше, че вносителят на петицията е, а, има доста неизплатени сметки. Съгласно измененията през юли 2009 година на европейското законодателство за единия пазар в връзка с газ и електричество, има различни разпоредби по отношение на сметките, а именно член 3 и последващите, където се казва, че търговските отношения между доставчика и потребителя трябва да отговарят на минималните изисквания, одобрени в тясно сътрудничество и съдействие с Европейския парламент, тъй като измененията се вземат чрез процедура на съвместно вземане на решение. Да се върнем сега към случая за Лампирис. Ние изготвихме заедно с дирекция околна среда и обществено здраве доста препоръки, тъй като ние не можем да, прави, да изготвяме правила, но направихме препоръки за доставчиците а, в а, тази сфера. Те бяха обсъдени на Лондонския форум, който е посветен на тези въпроси. Информацията е а, на разположение вече 3 години. Колегата ми работи подробно в комисията по въпроса. Ако желаете, може да ви обясним какви са общностните разпоредби, но както казах, това са препоръки и нямат законово обвързваща сила пред съда. В Белгия е създаден институтът на омбудсмана това е независим омбудсман, независим от енергодоставчиците и съответно, както показа проверката миналата година през октомври, препоръките му са изпълнени. Що се отнася за това как функционира пазара, това е извън а, темата, а, тъй като основанието за внасене на петицията е за неяснотата на сметките, а госпожата пита а, как функционират пазарите, докато въпросът си се отнася за сметката за ток и газ. А, това е съвсем друга, въпро... друга тема и не влиза в прерогативите на Европейския съюз. А, та, а, въпроса за функционирането на пазарите и формирането на цените на газа е, са извън а, тази а, тематика. Господин Бущинаро. Благодаря, госпожо председател. Това е проблем, който съществува и то не е само в Белгия. Не е само белгийски. Това вероятно е европейски проблем. Защото факторирането на а, сметките за газ се прави в киловати. Това е а, показател, който измерва мощност, а не обем на газа. Ако не сте физик или инженер, а просто сте потребител, много, може да, много трудно можете да следите потреблението си, тъй като всички инструменти следят потреблението на газа в обемни единици, в кубични метри. Няма таблица, която да ви, пока, да ви помага да, преобразув, да преобразувате потребеното количество газ в а, топло енергия. Освен това, калоричната стойност на газа, което дава тези киловати, зависи от това каква е концентрацията на газ в подаваното ви количество. В Румъния, например, през зимата процентът на въздуха, който се подава заедно с природния газ, се увеличава и съответно мощността на газа пада. Но потребителя плаща същото. Плаща за единица, която няма как да регистрира или установи. Въпросът е сложен. Аз съм разговарял и с инженери. За тях също не е лесно да превърнат а, количествата в, в кубични метри в киловати. Представете си какво става за обикновения потребител. Той просто не може да разбере. В, а, при а, е, електромерите отчитате мощност на, и потребено електричество. Но при газ въпросът не е такъв, защото измервателните уреди отчитат само обем. Това е една голяма тайна за потребителите. Нещо трябва да се направи по този въпрос. Не може да се предполага, че всички потребители на природен газ в Европа са специалисти, инженери, топлотехници и физици. Затова бих искал Европейската комисия да помогне на европейските потребители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 дневния ред а, по този начин. Като практикуващ адвокат бих искал да се изкажа малко по-подробно по тази петиция. И само за, едва за втори път а, участвам в заседание на вашата комисия и вече смело мога да преценя. Има тук а, две категории хора и адв... прависти и други. И <clears throat> това определя дали може да се получи задоволителен отговор. Защо има оплакването за госпожа, която е вносител на петицията, дължи около 2000 евро. Това е въпрос, който а, може да се разглежда, но едва ли тук, иначе не виждам да има нарушения на европейското законодателство. Благодаря, комисията даде ясен отговор. Той се отнася до разпоредби на местно или национално равнище представител на комисията, извинете, вносителката спомена и белгийският омбудсман. Повечето от присъстващите депутати смятат, че на основата на отговорите на комисията е удачно да, за, да приключим работа по тази петиция, по която ще продължи работа на местно и национално ниво. Следващата петиция, номер 762 от 2009 от Йоланта Шебиот. Имате думата да я представите. Тук ли е вносителката? Добър ден, аз съм Йоланта Шебиот. Аз внесох петиция а, срещу Ryanair а, имах затруднения в опитите си да анулирам а, самолетните си билети. Бих желала да се оплача за това, че 45 минути говорих с а, компа, авиокомпанията, за да анулирам билетите си при тарифа на телефонното обаждане 1 евро на минута защо телефоните за обслужване на потребители са с, повишена тарифа и не можем да имаме нормална а, информация. Така е в а, Франция и Испания, където са възприяти а, нор, нормативни изисквания, които задължават тези телефони да бъдат по нормален по нормална тарифа. Освен това, условията, които Ран Air предлага на своите клиенти, не са ясни. Много е трудно да се анулира билет и това са условия, които не може да прочетете преди да си направите резервация. Така а, смятам, че тази авиокомпания не уважава правата на потребителите. Според мен трябва за бъдещите е, пътници на Ryanair да се подобри обслужването на клиентите. Анджела Греко от комисията. Два проблема излага молителя. Първо с а, линията за обаждания към компанията и второ начина по който получава услугите. Искам да кажа, че Европа няма задължение, до, а, европейските компании нямат задължение да предоставят телефон за гражданите на нормални тарифи обаче трябва непременно да направят така, че потребителите да са надлежно информирани за разходите за обаждане към тях. Комисията има и една директива, която изисква компаниите да информират потребителите за всичко свързано с предоставянето на услуги за тях. Относно втория аспект, условията, при които се предоставя обслужването на клиентите, тези условия трябва да бъдат ясно съобщени по време на процеса на резервация или промени. Имаме и директива за нелоялните условия. Там се разписват условия, които създават дисбаланс и осигуряват преимущества на търговеца спрямо потребителя. Примерно, ако има една компания, която има много скъпа линия за обаждание на клиентите, това може да се подведе под условията на директивата за нелоялните търговски условия. По-нататък в законодателството обаче нещата са в ръцете на държавите членки като пълномощие – държавите членки разполагат с нужните средства да следят и наказват такива действия. Комисията предлага на вносителката на петицията да повдигне въпроса пред националните власти, които са в състояние да направят оценка върху конкретните обстоятелства и условия и факти за да се види дали става въпрос за нелоялни търговски условия и дали директивата за нелоялните търговски практики е изпълнена в действията в този случай. По-нататък тя може да поиска съвет и от Европейския потребителски център, намиращ се в страната, където тя живее. А това е част от европейските центрове на потребителите, създадени от комисията, за да помага на гражданите. Те решават различни проблеми при трансгранични сделки, като например резервиране на билет онлайн. Ще добавя още, че по силата на регламента за сътрудничество за защита на потребителите, прилагането на законодателството в случай на трансгранични сделки реално е доста подобрено. И сега вече органите имат задължението да си сътрудничат при трансгранични случаи. Например, националните власти в Польша могат да помолят помощ, за помощ ирландските власти, където е седалището на Ryanair в конкретния случай – и да поискат своя партньор да проучи как стоят нещата и да се сложи край на конкретната а, практика. Така че о, комисията е на мнение, че вносителя на петицията трябва да се обърне първо към националните власти и след това да се види какъв ще е резултата. Депутатите имат ли някакви коментари? Госпожа Грини. Благодаря, Разбирам, че от държавите членки зависи да решават такива проблеми, но моля тази петиция да остане отворена. Ryanair е една компания с много ниски цени на билетите. Обаче, ако погледнете всичко, което има общо, има толкова много а, оплаквания срещу Ryanair, Разбирам казаното от комисията, то не ми създава никакви проблеми. Сигурна съм, че Ryanair ще разгледа направените препоръки, обаче бихме искали да получим обратна информация, след като се развият нещата от вносителя на петицията. Господин Бахо. Благодаря ви. От юридическа гледна точка бих казал, че много зависи от установената традиция. Да, с Ryanair има множество проблеми, но този казус е много специфичен. Испания и Франция не позволяват такива процеси да се следват в тях, но пък има други държави членки, където една компания не може да бъде накарана да осигури телефонни линии на това, което наричате е, обикновени, нормални цени. Според мен това в голяма степен се дължи на законодателството в съответните държави членки. И тук очевидно става въпрос за необходимостта от предприемане на действия срещу нелоялни търговски практики. Струва ми се, че можем да поемем поканата от страна на комисията, именно молителката да изпрати конкретно искане към националните органи. Петицията ще остане отворена, за да изчакаме как ще се развият нещата за напред и какви отговори ще получим от националните органи. Сега предлагам да преминем по-нататък или по-точно да се върнем назад към точка 21. Едно становище е предмет на тази точка. Давам думата на господин Хьофнер, който ще говори от името на госпожа Лолис, която не присъства днес. Kolleginnen und Kollegen, ich bin ein bisschen erkältet und bitte um Nachsicht für die благодаря. Извинявам се, дами и господа. Имам настинка, за което моля да извините гласа ми. Ние имаме голям късмет като Европейски съюз, защото сме в състояние да предприемем една огромна крачка напред чрез издигане на гражданската инициатива на европейските граждани и това, че им даваме възможност те да излизат с предложения и да споделят проблеми и да адресират всичко това директно а, към Европейския съюз чрез комисията. Това е заложено в Лисабонския договор и в момента работим по разширяването на тази база за петициите, за гражданските инициативи. Имаме четирима докладчици, двама от комисията по петициите и аз и госпожа Лолис. Разбира се, получихме приноси от други комисии, от докладчиците в Сянка. Работихме много тясно заедно, голям брой заседание проведохме, включително с докладчиците в Сянка, на които съм много благодарен. Особено в Комисията по петициите. Вие взехте много активно участие в дискусията и внесохте много ценни предложения. Мисля, че това може да е само в полза за крайния резултат. Относно графика, на това заседание намерението ни е да ви информираме как стоят нещата, как виждаме ние доклада, който ще бъде обсъден на следващото заседание на комисията, а след това през декември на пленарното в Страсбург тази година ще можем да вземем окончателно решение. Планът е такъв, че на първото четене ще се опитаме да постигнем съгласие по доклада, т.е. още в началото ще водим официални преговори с съвета и комисията, след като получим първоначални впечатления, за да можем да излезем с едно координирано предложение на пленарното през декември. Разбира се, всичко това може да стане така, при условие, че имаме един общ подход, което разбира се не е гарантирано. Неформално сме разговаряли с различни хора и в хода на работата ни по доклада сме с усещането, че можем да сме оптимистични по отношение на резултата. Относно най-важните елементи на доклада, имам предвид най-важните части от гледна точка на нашата комисия, но те в голяма степен са идентични с вижданията на Комисията по конституционални въпроси, макар и да има някои древни различия в мненията, но, както казах, ще е, говоря по тези части от доклада, които са от съществено значение за тази комисия по петициите. Най-важното нещо е въпроса за допустимостта на гражданските инициативи и различните процеси и препятствия, които са част от тях. Има три препятствия. Първо, едно лице, един подпис. Ето тук се появява първата пречка – не може да се сметне, че това е нарушение на общите принципи и ценности на Европейския съюз. Това е ясно. Такава инициатива може да се регистрира. Това е първия етап. И на следващия етап вече трябва да се а, наберат 2000 ли, подписа, след което комисията проверява допустимостта на инициативата, след което се продължава събирането на подписи. Ако не, се започва от начало нова процедура. Според комисията минимума е 1300 подписа, а пък след като се съберат 1000 подписа по инициативата, комисията ще реши дали да даде своята политическа подкрепа за тази инициатива, за да прерасне тя в закон. В нашия проект доклад предлагаме този сложен тристъпков процес – да бъде доизчистен, да се намали бюрокрацията, да го направим по-лесен за ползване от гражданите и реално да има само две стъпки. Една в началото и една в края на процеса. А пък междинната стъпка с 300 000 подписа, които трябва да се съберат, да изчезне. Тоест, така може гражданите да решат по средата да прекратят. Значи предлагаме в началото да се започва не с един подпис на инициативата, а с седем. По този начин ще се гарантира, че не едно лице самостоятелно реагира на нещо, което комисията е казала, и е, едно лице самостоятелно да започва гражданска инициатива. С оглед на всичко това предложихме да има минимум 7 подписа и то от 7 различни държави членки, за да е ясно, че инициативата ще има достатъчна трансгранична подкрепа. По-нататък вече ще се проверява дали инициативата е допустима от гледна точка на договора за Европейската общност, т.е. да няма нарушение на основните ценности на Европейския съюз, разписани в член 2 на договора за Европейския съюз. Също така трябва да се направи проверка дали това е тема, по която комисията има право на законодателна инициатива. И ако да, тогава се събират оставащите изисквани подписи, като втория етап ще бъде събирането на 100 000 подписа. Това според нас като процедура изглежда по-практически осъществимо, по-целенасочено. наложи се да говорим с голям брой правителства на държави членки, но сме на мнение, че това предложение ще пожъне голям успех в голяма степен от различни правителства в Европа и се надяваме, че по този начин ще се стигне до окончателно одобрение на предложението. Второ, искаме само физически лица да могат да задействат граждански инициативи, а не юридически лица, за да не може да се злоупотребява с тази възможност от различни издружения, партии и така нататък. Нарича се гражданска инициатива в Лисабонския договор, което естествено изключва фирми, дружества и така нататък. Важно е физически лица да започват такива граждански инициативи. Също така смятаме, че трябва да има максимална прозрачност относно финансирането на гражданските инициативи. Трябва да е възможно да се проверява кой плаща, когато има плащане. Не става въпрос да проверяваме кой плаща почтенски марки или такива неща, но просто да има прозрачност, делена сума на разходите над 1000 евро. По-нататък, кой може да подписва гражданските инициативи? Тук предлагаме всеки гражданин на възраст над 16 години да може да подписва инициативи. Тук има разлика от предложението на комисията, където се казва, че само лицата, които имат право да гласуват, могат да подписват гражданска инициатива. Виждането на Комисията по петициите на Европейския парламент е свързано с това, че правото на подаване на петиция а, принадлежи на абсолютно всеки гражданин без оглед на неговата възраст. Няма а, ограничение на възрастта, което не е създало никакви проблеми, поне в нашия опит. А когато говорим за гражданска инициатива на европейско равнище, неща, не става въпрос за закон, в акт, а за задължителни а, решения, като ние а, поднасяме само предложения и не искаме процедурата да бъде ненужно сложна. Смятаме, че ще е добре за Европейския съюз да даде възможност на по-млади хора да участват в граждански инициативи и да ги подписват. Затова и предлагаме възрастта 16 години. По-нататък въпросът колко държави членки като начало трябва да са положили подпис под инициативата, за да се заведе тя. Естествено, че може от всички държави членки да се подпише, но в проекта се предвижда и още една друга разпоредба – там се казва, че само ако значителен брой държави членки участват, тогава ще има одобрение за гражданската инициатива. Ние предлагаме значителен да означава една пета от държавите членки. Комисията предлага една трета. Естествено, това ще трябва да се договаря. Друг важен момент е кога изтича валидността на подписите. Комисията предлага след 12 месеце. Нашият практически дебат относно трансграничното събиране на подписи на разнообразни езици показва, че такъв срок е доста кратък, ако трябва да се обясняват нещата на голям брой езици, на хора, говорещи други езици. Естествено, когато го обяснявате онлайн, покривате повече хора, но тези, които не са били онлайн, реално са ощетени и нямат достъп до обясненията или до да, полагане на подпис. Затова ние предлагаме срока на валидност да бъде 18 месеца за подписите. В парламента пък се, в комисията се предлага 24 месеца да бъде срока. Значи Европейската комисия предлага 12. Решаващ въпрос за иници... гражданската инициатива е какво се случва в крайна сметка, след като са събрани 1 милион подписи. Това, което правим в момента е изготвяне на регламент, който включва голям брой правила, които хората трябва да спазят, за да генерират една гражданска инициатива. Да съберат 1 милион подписи от една пета от държави членки и да отговарят на определени условия. Като въпроса във връзка с гражданите е какво ще се случи по-нататък, след като са събрани всичките подписи. Дали просто ще получат писмо тези граждани, дали ще е, бъде взета на сериозно тяхната инициатива. И нашия отговор е, след като са получени тези 1 милион валидни подписи, тогава комисията трябва да покани представители на инициативата на а, обществено обсъждане, за да се покаже уважение към ангажимента, който са поели тези европейски граждани. Това е най-малкото, с което можем да им отвърдим. Естествено, не можем да вържем ръцете на комисията, защото тя взима самостоятелни решения по силата на договорите за Европейския съюз, но не може комисията да бъде оставена сама свободно да избира какъв процес да се прилага. И Смятаме, че за гражданите е по-лесно да приемат едно отрицателно решение, ако виждат, че са взети на сериозно. Ако нямат това усещане и решението е отрицателно, тогава по-трудно се примиряват. Така че ние застъпваме силно виждането, че комисията трябва да организира обществен дебат. Ние, като комисия по петициите, също можем да играем важна роля по повод на тези обществени дебати и смятаме, че нашата комисия по петициите трябва да бъде органа в рамките на Европейския парламент, което да играе важна роля а, във връзка с гражданската инициатива. Така че в доклада предлагаме Европейския парламент да даде възможност на своите компетентни комисии да се намесват в такива случаи. Но окончателната дискусия трябва да се организира а, съвместно от ком... Европейската комисия и съответния комитет на парламента. Това са най-важните моменти в нашия проект за предложение за регламент и опита ми до сега в а, срещите с докладчиците в Сянка говори, че ще е полезно, ако и в самия, а, самата комисия към парламента успеем да проведем дискусия преди да вземем окончателно решение по проекта за регламент а, преди следващото заседание. Благодаря, господин Хефнер. Получихме пет допълнителни минути от преводачите, за които председателката благодари. След това, ако искаме, ще продължим на английски. Искате ли да продължи дискусията? Силенцио асенцо. Окей. Мълчаливо съгласие ли е това? English. So the... В такъв случай продължаваме на английски.